И след това ще чуем и третия председател. Um, Благодаря, госпожо председател. Аз съм Патриция Делука. Ще говоря от името на комисията първо общо и след това ще дам думата на другите колеги за конкретните случаи. Най-напред комисията иска да изрази своето съчувствие към а, жертвите, на които децата са били отвлечени, били са жертва на домашно насилие и на дискриминация, а също така и на родителите, на които не се разрешава да поддържат контакти с децата си. Някои от случаите, които чухме днес, вече са разглеждани от комисията и комисията е изпратила писмени отговори на вносителите на петициите. Благодарим на вносителите за актуализираната информация. Но бих искала да кажа, че правната оценка на тези случаи не се е променила от предишното заседание на Комисията по петициите през февруари 2013 година. Днес чухме нови петиции, а, някои лично, някои представени писменно. Ние получихме част от тези документи едва вчера. Но във всеки случай можем да направим обща оценка на случаите, които са представени. Както виждате, става дума за най-различни случаи. Едни се оплакват от това, че децата им са били отвлечени, други, е, на други се отказват право на контакт децата им, оплакват се от нарушение на основните им права, дискриминация възоснова на националност, гражданство, а също така и е, неоказване на необходимите медицински грижи. Бих искала да ви представя, както и в други случаи съм го правила, един общ поглед на правното състояние в на Дания по тези въпроси. И какви са правомощията на Европейския съюз във връзка с подобни случаи? По принцип, правомощията на комисията по отношение на действие или бездействие в страните членки се ограничават само до прилагането на общностното право, което се контролира от Европейския съд. <coughs> Повечето от случаите, за които чухме днес, а и по-рано, като че ли не влизат в юрисдикцията на общностното право. В частност, това се отнася до това как правосъдните органи решават делата или пък във връзка с действията на социалните служби в Дания. И още нещо важно, което трябва да се спомене – Дания има особен статут в рамките на договора на Европейския съюз. На нея е дадено изключение от инструмента за правосъдие, свобода и вътрешни, свобода, сигурност и вътрешни работи. В тези случаи това е особено важно, тъй като европейският регламент, който се отнася до отговорността на родителите и родителските права, не може да се прилага в Дания. Следователно, може да се прилага евентуално Европейската конвенция или други е, конвенции, както примерно конвенцията за отвличането на деца. Важно е да се посочи, че европейското законодателство разглежда само случаите на юрисдикция и признаването и изпълняването на съдебни решения. Например, ако е даден родител са дадени права на посещение в една страна членка, той може да иска изпълнението на това решение в друга страна членка. Но това не ни позволява да се заемем с съществото, по същество с съдебното решение, което е в правомощията на страните членки. В резултат на това комисията няма правомощия да разглежда индивидуални случаи, които не са свързани с изпълнение на изискването на общностното законодателство. А сега ще предоставя думата на моите колеги, госпожа Клаудиан, която ще обясни проблемите във връзка с битовото насилие и защитата на жертвите. Благодаря, благодаря ви за предоставената информация бяхме много трогнати е, и развалувани от това, което чухме днес тук. Но разбира се, като представители на Европейската комисия, наред с това, че сме трогнати, трябва да дадем и някакъв по-официален отговор. Тъй като съм специалист по наказателно право, ще говоря за е, жертвите на децата жертви на насилие. Европейският а, е, Европейския съюз вече на няколко решения е взел за по-добра защита на жертвите на престъпления, включително жертвите на битово насилие, а също така жертвите на преследване сексуален и сексуален тормоз. Директивата от 2012 година укрепва правата на жертвите в съдебното производство и това е изразено в няколко писмени съобщения. Необходима е промяна обаче на националното законодателство в самите членки, за да могат жертвите да получат по-добра защита, както по време на делата, а, така и извън тях. Е необходим е също така нов инструмент за защита на жертвите на престъпления. Но тук ще повторя това, което колежката вече обясни. Дания е в доста специално положение по отношение на тези законодателни актове, за които тя има изключение. Тя не е обвързана, правно обвързана с директивата от 2012 година, тъй като е отказала да се присъедини към нея, Тоест няма общностно право, което да се прилага в Дания по тези въпроси. Същото въжи и за двата е, законодателни инструмента, които третират трансграничните случаи. Е, Дания не е задължена да се съобразява с тях същото. Е, така че в случая нашият отговор ще има само теоретично значение, тъй като нямаме правомощие да се намесваме при подобни случаи. Благодаря за това доста разочароващо заключение. Има ли нещо, което бих искали да добавите? Да, господин Екман. Благодаря, госпожо председател. Аз работя с, с сътрудник на координатора по въпросите на детските права, правата на децата в Европейската комисия. Тъй като тук е от някои от въпросите, които бяха повдигнати, засягат правата на децата, ще подчертая, е, че е, ще говоря обаче за правната страна на въпроса изобщо, а не за конкретните случаи. Първото, което искам да спомена е нещо, което правим съвместно с Европейският парламент, тъй като Европейският парламент поиска от комисията да работи по пилотен проект във връзка с родителските права на двойки, които са от различни националности. Е, много е важно да се има достъп до информацията в случай, че възникнат проблеми в такива международни семейства, ако можем така да кажем. Е, значи става дума за проучване, е, а не още за законодателство. Втория въпрос, по който работим, това е едно проучване за децата и съдебните производства. Това е доста широко а, проучване. Глеждаме гражданският процес и административният процес във връзка с правата на децата. И тук влизат и въпроса за правото за да, родителите да виждат децата си. Опитваме се да картираме а, законодателните изисквания в различните страни членки и, да ги вземем предвид. Третия въпрос, по който работим, това е, е разработването на насоки е, за създаване на системи за защита на детето в усилите членки. Нека бъде ясен. Европейския съюз като такъв няма правомощие да се намесва в системите за защита на детето в страните членки. Просто искаме да подмогнем на страните членки, които искат да възприемат по-интегриран подход, защото много често, както виждаме, децата пък и родителите са жертва на ситуациите, в които са многоизмерни, в които се отнасят до няколко институции и няколко страни членки. Значи опитваме се тук също така да установим фактите и тази констатативна работа ще доведе до това от как, да разберем от какво се нуждаят децата и ще формулираме насоки е, за страните членки. Например, как да използват е, финансовите средства, отпуснати от Европейския съюз в тази област. Благодаря. Е, приключихме с отговорите на комисията. И така. Господин Бостинаро. Благодаря, госпожо председател. Скъпи петиционери. Those painful days to remember. We shows the limit. Всичко това ни показва ограниченията, границите на нашия съюз, на нашия проект и поведението на е, органи в една или друга държава членка, което, което е е абсолютно недопустимо и което трябва да се, на което трябва да се намери отговор. От моето участие в политическия живет е, е знам, че Копенхагенския критерий бе въведен за да се измери начина на функциониране на демократични институции в една държава членка. Е, в една кандидатска държава. Но не съм си представил нито за миг, че копенхагенските критерии ще бъдат свързани, обвързани с такива драматични, трагични нарушения на основни човешки права. Това не е завярване. Аз е, обичам Дания, винаги съм се възхищавал на демократическите институции в тази страна. Но когато чувам това, което каза комисията и тези драматични материали, тези свидетелски показания от е, е жълбоподателите, е, има въпроси, които трябва да, е, на които трябва да обърнете внимание, уважаема комисия. Къде е равнопоставеността в предсъда на двамата родители? Тук говорим за основно право на европейските граждани да, бъде, да получат еднакво отношение в съда на това, което ни казват жалбоподателите. Жалбоподавателите е, говори за ясна дискриминация по отношение на гражданство, етнически происход и по отношение на факта, че е, граждани на Европейския съюз, е, когато са ожени или омъжни в, в Дания, е, получават различно отношение в съда, се третират различно. Е, и това е против, е, е, това противоречи на законите. В моята нещастна Румъния, ако някой се опита да, да се отнесе така към някого, аз ще съм първия, който ще е, вдигне глас за наказание, защото това е неприемливо. Това е против процесуалните права на европейските граждани и против равнопоставеното отношение към двете страни в даден процес. Но жълдобоподвателите непрекъснато ви казват, че за съда едната страна се третира привилегировано, а другата страна без изключение е лишавана от основни права. И това отново е неприемливо. Тук не става дума дали това ще е Русия или друга държава. Тук говорим дори за държави членки на Европейския съюз. И после решението което се взема в полицията за задържане паспорта на европейски граждани. Което недосмислено говори за нарушаване на едно основно право, основното право на свободно движение. До решението да се задържи паспорта, което значи ограничаване на е, подвижността, правото, основното право на човек да пребивава или в друга държава членка, това изисква поне съдебно решение, а тук е, такова решение се взема от полицията. Полицията няма право да съди, да, е, да взема такива решения. Как е, да приемем такава стъпка? Просто защото това е предприето от датската полиция ли? Не, не, немислимо е. Сега, ясна намеса на публични органи в личния живот на семейството. Това е другия проблем. Тук става дума за отношения между родители и деца. В е, Спарта драконовия закон е бил следния. Определя се кое дете е добро и кое не. Деца, които а, са имали някакъв недък а, или а, са били а, обричани на а, смърт. А, сега може ли публичен орган да преценява кое е добро и кое е лошо за едно семейство, може ли по такъв едностранен начин да се взема такова решение? Това е шокиращо за мен. Е, извинявам се, толкова съм потресен, толкова съм е, толкова болезнено е да е, слуша човек всички тези ужасни истории. И след това някакъв орган, някакъв, е, където и да било, да лиши, е, възможно ли да лиши родител от основното му право да има достъп до детето си, да посещава, да се среща с детето си. И може ли такова лице да бъде затворено, пратено в затвора за един, 17 или колкото и да е един, няма значение. Просто затворен заради опита му или и да е, има контакти с детето, със собственото си дете. Значи това е лишаване на правото ни да, реш... да лишаване от правото ни да решаваме как да действаме в семейството си, как да се отнасяме към е, близките си. Е, съжалявам за, може би, силните думи, но аз също съм родител имах малка дъщеричка, която умря от левкемия. И наистина трябва да намерим начин да решаваме, да вземем решение по най-чувствителния въпрос правото на един родител, правата на родителите. Наистина всичко това е шокиращо. Простете ми за емоционалните думи, заключителните думи, но това не може да продължи по този начин. Това не е тривиална тема. Тук не говорим за стоки, е, търговски права, права на интелектуална собственост. Тук говорим за основни права или поне е наложително да имаме общи стандарти по отношение децата и родителите в нашия съюз, в рамките на Европейския съюз, да бъдат третирани по един и същ начин. Това е предпоставка. Сега е, лъжем европейските граждани, като ги е, тласкаме към урните, като им казваме колко прекрасен е европейския проект. Но какво ще отговорим на тези жълбоподаватели? Какво ще кажем на други родители в Европейския съюз? Тук ни казаха за е, дела в е, случаи в Великобритания. Какво е нашето отношение тук в комисията? Имаме ли отговор? Какво можем да направим? Ще приемем ли да мълчим и да не реагираме на неща, които се случват пред очите ни? Защото неутралитетът ни е равностоен на, на с, е, заклятничество, на Когато говорим, е, съжалявам за, за е, мекошавостта, която проявих, но когато говорим за деца, никой не може да остане твърд. Това е, е сред най-ценните човешки качества и отношения. Дори Дори е, животните са дарени, щях да кажа, с е, човешки чувства. Просто не можем да останем, да запазим хладнокръвие, което обсъждаме правата на детета, децата. И да, да приемем, е, че това ще продължи. Аз е, е, сега, може би ще кажете, можем да ги приканим да, да отидат, да се обърнат към Европейския съд. Жалборатите могат да го направят, но колко дълго могат децата да преживеят без е, майка или баща, без един или другия си родител, докато чакат е, докато чакат решение на съда за правата на човека в Страсбург, за да и то до окончателно решение, което държавата членка да трябва да изпълни. Как е, ще измерим страданията? Благодаря, но имаме само 35 минути за да изслушаме всички останали желаящи да вземат думата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда много кратък. Когато посетихме Дания, Ангела Питър и аз, това беше по време на една разследваща мисия и наистина установихме едно доста необичайно положение. Трудно е, разбира се, да, да се изкажа след моя приятел и колега Бощинаро, който свърза това и с личната своя трагедия, така че наистина сега малко е трудно да пред, превъзмогнем емоциите и да се съсредоточиме върху правната страна на въпроса. Да, в Дания ние се запознахме с хора и разговаряхме с най-различни майки, бащи, които ни разказаха трагедиите, с които се сблъскват трагедиите, които изживяват в една държава членка на Европейския съюз. И това е най-страшното. Тук става дума за държава членка на Европейския съюз. Това не е африканска държава, това не е в някъде в дълбините на Америка. Не става дума за Европейския съюз, за майки, които биват е, арестувани, хвърлени в затвора, които страдат. Става дума и за деца, които страдат от психологически е, увреждания, които имат. Е, които изпитват последиците от подобно отношение. Така че Дания нарушава човешките права, най-основните демократични конвенции това е поведението на едно прогресивно а, правителство на Европейския съюз. Така че сега мисля, че трябва да се опитаме да разгледаме нещата по съдържанието. Да, комисията казва, солидарни сме, но тук става дума за субсидиарност и че трябва да се прилага принципа на субсидиарност. Това е, това е проблема, с който се сблъскваме в а, момента. В момента ние сме тук, сред нас има а, майки, които изживяват трагедии. Ние, разбира се, можем да ги, да ги препратиме към други инстанции, но как, аз мисля, че не можем да оставим тези жалби така, тези петиции така. Трябва да, да вървиме трябва да вървиме напред, трябва да направим нещо. Ние мисля, че трябва да представиме това положение на нещата в пленарна зала. Това е скандално. Мисля, че всички депутати трябва да се запознаят с подобно, с това положение. Мисля, че в крайна сметка това е един от най-важните проблеми, с които се сблъскваме и трябва да, да поемеме своята отговорност. Следващия. Господин Болян. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да подкрепа жалбоподавателките, които ни представиха своите трагедии и драмите, с които се сблъскват. Мисля, че от всички теми, които разглеждаме тук в Комисията по петициите, мисля, че тези проблеми, тези теми са най- драматични и а, емоционални. Ние се опитваме и понякога успяваме да помогнем на хора в други области и много повече в други области, отколкото в тази област. Говориме за гражданство през 2013 и 2014 година. За какво гражданство можем да говориме, когато няма семейно огнище, когато няма семейство, което е в крайна сметка основ, основната а, форма на организиране на обществото. В крайна сметка, това е европейска европейска тема, която и европейски проблем, който не е само от компетентността на държавите членки, така че е, това не е само въпрос на субсидиарност. В крайна сметка Европейския съюз не е ресторант, в който Дания влиза и е, си избира е, храна в менюто. Не, трябва да има и солидарност. Знаете, че, това, че не, не за пръв път се сблъскаме с такива проблеми. Е, получихме стотици петиции на времето и от Германия на същата тази тема. Сега се прехвърляме на Дания. Така че искам да кажа на жалбоподавателките, че те не са единствените и разбира се, всеки отделен случай е сложен, но ние трябва да се опитаме да намериме някакво решение тук в нашата комисия и трябва да упражниме някакъв натиск и да подходим творчески към въпроса. Но раз, раз, разбира се, а, това е само върха на айсберга. Аз мисля, че има, сигурно има и много други които биха могли да ни разкажат подобни истории, но които просто не знаят, че могат да го направят. Много сме говорили за разводи и раздели в, между родители от различни националности в Германия. От три години работиме много по този въпрос, правили сме предложения, но не сме направили крачка напред е, проблема е един и същ. Е, чувството, че, администра... че властите не ни изслушват, е, е, сложни, бавни, тромави процедури, междувременно, може би, децата дори е, навършват е, пълнолетие. Е, е, обвинения, които много често са безпочвени, като например желанието да се отвлече или отведе детето в чужбина. Колкото пъти съм задавал писмени въпроси за Германия и в Германия по този въпрос, обикновенно комисията се скрива, ако мога така да кажа, зад субсидиарността и решенията на Европейския съд. Но нека не забравяме, че в много случаи е, законодателствата на двете страни, от които са е, произхождат двамата родители, се, е, си противоречат. Тоест, е, как, в крайна сметка, коя субсидиарност е водещата субсидиарност, коя е, е има върховенство в този случай. Така че наистина тези теми са много, много сложни и съдилищата и специалните семейни съдилища в Германия се опитват понякога да постигнат справедливо решение, но до, доста, доста често има и не адекватни решения. Трябва да се направи всичко възможно, защото жалбоподавателите да не попадат все под, пред, под едни, пред едни същи администрации. И е, трябва обаче да бъдат информирани хората, които желаят да, се, да встъпат брак с лице от е, друга националност, е, какви са, какви, какви, какви са последиците, какво е законодателството на едната и на другата страна. Но ето в моята, в моята страна, в е кмет на малко село, познава ли той законодателството, за да може да информира встъпващите в брак или в Германия или в Дания? Така че в предложенията за Югендан, т.е. съдилищата за деца. Посочих проблема свързан с това, че няма омбудсман нито в Германия, нито в Италия. Мисля, че да може човек да има достъп до омбудсман би решило до известна степен на проблемът по, то, по, по, по този начин ние няма да се намесваме директно в законодателните правомощия на държавите членки. Така че аз пък не, не чух някой да се, да се обърнал а, към омбудсмана в Дания, освен една от шобоподавателките, която послучи, по, посочи, че омбудсмана е отхвърлил нейната жалба. Но аз смятам, че а, е, трябва Европейския омбудсман и мрежата на омбудсманите да задвижи въпроса да има във всяка една държава членка омбудсман, за да съществува една, един друг инструмент, една друга мрежа за решаване на проблемите. По този начин ще можем да подпомогнем повече нашите европейски съграждани. И още нещо. Претърпяваме много разочарования в тази област, така че Ние, европейските граждани, трябва да се обръщаме към... Мисля, че медиите в държавите членки биха могли да ни помогнат да за оповестяване на тези проблеми в държавите членки и за порицаване на тези държави членки, които не поемат своята отговорност. Да, казва председателката. Наистина става дума за един много тежък проблем, но не разполагаме с много време. Сега давам думата на, на госпожа Окен. Ще говоря датски. Така че искам да говоря датски, за да ме разберете добре. Първо, аз съм абсолютно съгласна с казаното от господин Боля но нека не, не забравяме, че е, на, на, на френски е, посредник и омбудсман е едно и също, но при нас в а, е, Дания това са две различни понятия. И слушахме тези а, сърцераздирателни а, изказвания на майка. Ние наистина сме чували подобни неща и моите колеги знаеме. Аз като пастор е, също съм е, запознала и съм била запозната с подобни е, трагедии и проблеми. Сега, Нашата, нашата цел е не да бъдеме посредници или омбудсмани в смисъла, в който господин Болан използва тази дума. Но това не е наша задача, това не е... Ние не можем и да го правим, нямаме и възможност да да, да си играем на посредници между двете заинтересовани страни. Ние е, просто не можем да решим въпроса като че ли въпроса е като, като въпрос свързан с а, европейското убежище или правото на убежище и така нататък. Тук важното е първо е, че всички имат право да да а, изразят своето мнение, а другата страна няма вним, възможност да изрази своето мнение. А, може би и нашата грешка е, че не сме казали на жалбоподавателките, че идването тук няма да промени по принцип нещата. Всички сме се сблъсквали с е, подобни случаи, казуси в, е, и в други държави членки, в Германия. И наистина много държавни администрации не са на висотата в някои е, държави членки и могат, това са неща, които могат да бъдат е, наречени грешки, но аз лично съм, смятам, че Дания трябва да престане с оттеглянето си от някои е, харти и особено е, от е, нещата свързани с гражданското състояние, от е, правилата и правилниците свързани с гражданското състояние. Но, но мисля, че е, ние, ние нищо не направихме, защото този опт-аут да не бъде е, практикуван от е, моята страна. Но е, наистина става, става дума за сърцераздирателни истории, но бих искала да чуя и другата страна. Дали някой се обърнал към другата страна, дали е дал правото на. Е, на е, да представи е, своята гледна точка, защото аз съм виждала в моята практика и бащи, и майки, които представят е, нещата от своята гледна точка. А, и в е, много случаи, тук в случаите, които бяха представени, е, че а, в много случаи датската администрация дава прекалено много права на родителите за сметка на децата. Тук обаче в конкретните случаи не е точно това. Но а, някои колеги, според мен, направиха прекалено емоционални и неуместни изказвания. Благодаря, госпожа Алкен. Тук не става дума за датският народ. Е, надяваме се, че което е необходимо в законодателството, ще бъде променено. Господин Ян. Съвсем кратък ще бъде. Мой колега вече каза много от нещата, които исках да кажа. Много е, е, да, хубаво беше, че проведахме е, една, е, едно посещение там на място. До среднощ стояхме, заседавахме с е, преводача, за да преценим ситуацията, но е, тя е наистина много трудно преценима. Е, вие чухте колко сложно е, е положението, колко е, чухте емоционалните разкази тук. Но сега заключенията. Не става дума за Дания. Чудесна е Дания, чудесен пейзаж. Хората са прекрасни. Това не е свързано с тях но ясно е, че нещата не могат да продължат по този начин. Има нещо гнило в Дания. И проблемът ми е следния. Ще започна с положителното. Изключително важно е, както каза комисията, да имаме, да изготвим насоки, една, да картираме проблема, за да, да е, има, да се създадат е, правни основания в Европейския съюз. Е, много важно е те да са свързани с европейското гражданство е, и част от европейските правата на европейския гражданин са човек да се влюбва, да се жени, да ражда деца. но е, нещата опират и до права е, върху децата. Тези неща трябва да са регламентирани. Принципа за субсидиарност не трябва да се изпуска от внимание. Трябва да видим как функционира. Но в Дания, както знаем, е, е внесла дерогация по много от тези въпроси. Тя е оптвала аут. Тя е, е, не участва и не е приела много от, е, от е, нашите инструменти, свързани с тези теми. Нещо, което ме занимава непрекъснато. Остава се впечатление, чрез този опт-аут, според мен впечатлението е, ми е, че Дания е, поиска този опт-аут, просто за да се изолира, да затръщне вратата за намеса в е, е, вътрешните работи, така да се каже, от друга страна. Въпросът ми е свързан с този опт-аут. От друга страна обаче има международно право, или Дания приема международното право, очевидно обаче в случая не става това. Може би по-просто е, когато има спор между Дания и Канада, отколкото между Австрия и Дания в рамките на Европейския съюз. Когато, когато заповеди за държане просто не биват изпълнявани, или пък е, случаи, когато родител напусне границите на Дания да губи права върху децата, това просто е недопустимо, това не е нормално. И Виктор е, много уместно обърна внимание на тези проблеми. Сега имаме и Европейската е, Европейския съд, който в крайна сметка може да отсъди по спорни дела. Това е тема, по която трябва да продължим да, да, да мислим и комисията да реши и да, да направи така, защото тази клауза за изключване опт-аут клаузата не трябва да се използва за дискриминиране, за дискриминационно отношение срещу е, едни или други граждани на Европейския съюз. Пак казвам, опт-аут клаузата не е не свобода, не и не трябва да се използва срещу хора за лишаването им от е, основни права и свободи. Е, да не говорим за права на децата. Ще бъде съвсем кратка. Е, е, бих искал да помислим какво може да се направи. Е, защото тук става дума за субсидиарност, очевидно но е, искам да използваме присъствието на комисията, за да поискаме следното. Е, комисията много често изоставя е, проблемите. Вносителите на петициите идват тук и очаква ние да посредничим членовете на комисията по петициите Очаква, се очаква ние да бъде посред, да посредничим а, в техните отношения с страните членки. Е, комисията се отбръща към страните членки, те ни дават формален отговор. Е, и е, ние не сме задоволени от тези официални отговори. Те не са по същество, не са отговорите, каквито очакваме. Правителствата не поемат никакви ангажименти по отношение на конкретните случаи, за които става дума. Като правило, отговорите, които правителствата ни дават, са много простички и те съвсем не включват конкретен анализ на обвиненията и упреците, които са изправени. И поради вашето присъствие тук бих искала да ви призова да ни помагате в нашите отношения с правителствата на самите членки, защото ние искаме тези правителства да зачитат правата на европейските граждани. Защото много ясно се вижда, че тези правителства пренебрегват европейските институции и, не искат да се заемат с тези въпроси. Не става дума тук за вътрешна политика на страните членки, става дума за, за спазване на основни права на човека. Господин Бека. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, и драги жълбоподаватели. Ще бъда кратък. По отношение на тези драматични, емоционални и политически е, е, теми, въпроси, всичките е, се фокусират в въпроса за законодателността, законодателните действия, субсидиаритета и субсидиарността и клаузата за изключване. Всички предложения, които бяха чути тук, би трябвало, може би, да се насочат, да се превърнат в политически натиск или медиен натиск, за да видим първите последствия. И аз напълно подкрепям пътя чрез една, е, едно запитване към комисията и съвета да направя така, че да стигне въпроса до пленарна зала. Но бих очаквал там и комисията и съветът да проявят политическа и е, юридическа творческо отношение, за да излезем от тази задънена улица, защото просто не може да се примерим с такова състояние. Когато става дума за деца, това е абсолютно, трябва да проявим абсолютно нулева толерантност. Това е, е максимума, който може да се търпи. Тоест, е, трябва да, е, би трябвало да очакваме от този миг незабавно да се постави въпроса приоритетно, като номер един, едно, въпроса за използването на клаузата за излизане, за изключване, опт-аут клаузата за да не се повтаря историята непрекъснато. Нека да започна с комисията. Ценя е вашият отговор, но за жалост много съжалявам, че вие не ни дадохте никакъв отговор, който бих хвърлил светлина върху това, ще се бъдат ли изпълнени надеждите на, на, на жителите на петиции, жени, мъже и деца. Мислите ли, че сме толкова наивни, че не знаем, че има международна конвенция? Например, Хакската конвенция. Знам един-два случаи, в които Хакската конвенция не се оплака, прилага и а, изключението, което е дадено на, на, на, на Дания, така наречения опт-аут, се поставя над изискването на тази кон, конвенция. Трябва да принудим комисията да се че по-тясно с нас. Трябва да ви кажа, че аз поддържам тесни, много тесни контакти с представители на комисията и с вносители на петициите. И тук винаги стигаме до една и съща точка и не може да отидем по-нататък поради оптаута. И аз се съм, смятам, че именно този оптаут ни дава възможност да кажем не. И то да кажем не на какво? на Европейската карта за основните права, на правата на човека, не на правата на детето. Да казваме не на всички други човешки права. Госпожа председател, колеги, говорим, става дума за европейски държави. За европейска държава, която е част от Европейския съюз. Да, тя има дадено и изключение, но това не й дава право, на тази конкретна държава това не й дава право, тя да казва не на европейският закон, да казва не на а, всички права на европейските граждани. Можем ли да приемем подобно положение в Европейския съюз? Ние в политическо отношение всички сме удивени от а, а, надигането на крайната левица и крайната десница. Но проблема е следният. Ако не можем да защитаваме правата на европейските граждани, ако не можем да помогнем на нашите носители на петиции в е, името на най-младите граждани на Европа, какво очакваме тогава? Чухме много добре не за какво става дума. Едните е, се чувстват като евреите по време на Втората световна война, други още по друг начин в ужасно положение. Можем ли да позволим на политиците да накърняват правата на нашите граждани, на вносителите на петициите, защото, защото става дума дори да не са поданици на европейските страни членки, те живеят в Европейския съюз и те не могат да бъдат просто изхвърлени на бонището и да бъдат разделени от децата си. Защото децата имат право да живеят с майките си. Майката е тази, която дава фактически е, сигурността и всичко на детето. Затова аз искам да знам. Не само майката и бащите, разбира се, понякога искат да знам е, те третират ли се като личности. Е, или Е, или е, е, Дания третира етноса по-добре от мъжите и жените. И нещо друго. Имаме проблеми с властите. В този случай поради нуждата от документация. Сблъскаме се с проблеми, особено в един-два случая, които бяха изложени днес тук, където се издават погрешно документи. Тук има една дама, която е имала оригинални документи, а след е, известно време е бил издаден а, друг документ в полза на нещия бивш партньор, на едния бивш партньор. Има а, закони, които осигуряват достъпа до документи, достъпа до информации, но това право се отрича. Това отговаря ли на европейското право? Или пък в някои случаи документите просто изчезват. Е- една, една жена ми се обади по телефона и ме попита какво да прави. Защото документите, които са и необходими, те просто изчезват. Вече няма свидетелства, няма доказателства, защото всичко е изчезнало. И аз искам да се обърна към комисията и към европейските страни членки, дали това е европейски начин на действие. И още нещо, което е необходимо да подчертая че нашите деца всъщност се превръщат в затворници. Чухме го днес. Чухме го и по време на посещението си в Дания. Децата не могат, нямат право да напускат страната. Да, майката иска да отиде на курорт с, а, а, заедно с детето си. За две седмици. И на нея се отказва това право. Тя трябва да остане в Дания. Тоест, лишаваме нашите деца от възможността да пътуват в чужбина, да видят света. А, а, това ли е, което искаме а, да бъде животът на нашите деца? Драги а, членове на, комисията, на, на делегацията, драги колеги, омбусмана ни каза много ясно какво може да направи. Ясно чухме днес, е, че е, е, какво е казал омбудсмана на един от внесителките на петициите. Към него ли трябва да се обръщаме? Трябва ясно да се заяви, че става дума за системен проблем на Дания. Да, подобни проблеми има и в други страни, но тук има системен проблем. Е, и това, което чуваме, е само е, върха на, на айсберга. Е, знам, че има стотици, няколко стотин такива случаи. Познавам и други хора, които знаят за стотици подобни случаи, т.е. случаите са хиляди. А, е, нормално ли е това? Европейски подход ли е? А, е, може ли да се прием, примирим една европейска страна, член на Европейския съюз, да действа по този начин? Поздравявам вносителите на петициите за тяхната смелост да дойдат да говорят а, с нас и да поставят тези въпроси на вниманието на европейската общественост, защото ние в Европейския съюз трябва да знаем за това, което става в една такава страна, високо уважавана страна членка на Европейския съюз. Не, а, оценя насоките, които предлага Европейската комисия, но къде ще стигнем по този път? много скоро, вероятно, вече няма да имаме а, а, бракове или, или двойки, които са от различни националности. Защото като чувам какво става, аз няма да отида да се ожена за някой друг, не австриец, например, защото а, ме е страх, че мога да пострадам по същия начин, както тези, от които чухме. Разбирам ги много добре и мисля, че трябва да помислим по тези въпроси и какви ще бъдат последиците от всичко това. Всички сме съгласни, че трябва този въпрос да се повдигне в пленарна зала. Предложих това още преди две години. И някой каза, ама това е само изолиран случай. А, но виждаме, че не става дума за изолиран случай. Проблемите са трагични и проблемите не са индивидуални и отделни случаи. Като се има предвид това и като се има предвид всичко, което чухме. И разрешете ми да кажа още нещо. Уважаеми представители на Европейската комисия, имаше едно изявление, което а, вие представихте абсолютно превратно. А, е, не ставаше дума за отвличане тук. А, защото аз прочетах изложението, прочетах отговора и трябва да кажа, че ако комисията не разбират правилно документите, които са предоставени на, от парламента, документи, които получаваме от вносителите на петициите, това дума за реални документи, не само за някакви мнения. Това не може да продължава и накрая. Разрешете ми да кажа, че членовете на Европейският парламент могат да говорят само възоснова на информацията, която им е предоставена и информация, до която те са достигнали, че собственото си разследване. Казвам това, защото някои поставят под съмнение нашата работа, е, поставят под съмнение доверието в нас. Но трябва да кажа, че като член на дълки на комисията по петициите, на нейните членове да подкрепят вносителите на петиции, за да могат тези майки и бащи а, да получат отново достъп до децата си. Благодаря. Благодаря на всички ви. Беше много. Е, е, господин Бащинаро. I will come up with сега ще направя едно... Направя едно конкретно предложение. Първо, да, да, да бъде направено устно запитване, резолюция и да го обсъдим. Второ, да излеземе с предложение до комисията проблема да бъде решен на европейско равнище, защото този проблем е важен не само за една страна и за други. Просто трябва да изискаме от Европейската комисия най-после да намешни някакво правно, законово решение на проблем, който представлява трагедия пред много хора. Е, вижте сега, това е все пак ролята на председателката, аз ще обобща. Така че искам... Обща. Права ли съм? Права съм. Да, наистина днеска дискусията беше много шокираща и деня беше шокиращ. Помник си за Шекспир, който каза, че има нещо гнило в, датското, в кралство Дания. Да, не, не, не съм приключила. Тук не става дума само за полит политически проблем, идеологичен, социален. Просто аз съм, шо, аз съм шокирана, че подобни проблеми се случват в една северна европейска държава. Така че и която и подобни проблеми накърняват цялата европейска идея. Така че Аз бих искала да, да мога да кажа а, датски колеги, променете нещата, но не мога да го кажа. Така че аз а, поне бих се обърнала към госпожа Олкън да помоля тя да информира своите власти. Ние, това, което ние ще направим е, ще напишеме писмо на датските власти и се надяваме, че този път ще получиме отговор. Разбира се, трябва да сезираме и е, колкото се може по-скоро ком... ресорния комисар за съдържанието на тези петиции. И не знам може би дали приемате предложението да зададеме устно запитване в парламента и да излеземе с резолюция, но това ще бъде решено на заседание на координаторите. Искам да ви кажа, каза госпожа Олкън, че датското правителство отговори неколкократно на вашите запитвания и вие получихте задоволителни отговори. Казахте, че сте доволни. Не е вярно ли? За, съжал... За съжаление трябва да приключиме на тази нотка. Благодаря на жалбоподавателите, на колегите и се надявам, че колегите ще намерят някакъв, някакви възможности за да ви помогнат и че комисията ще ни помогне в това следващото заседание. Final, uh, was... И още една точка. 45 и 47 остават отворени.